ще бъде три пъти по-висока, така че наш, сметките на потребителите а, ще се отруят и след това ще попитат политиците е, как допуснахте това? Унищожихте туристическата промишленост, рибното стопанство. Сега и сметката ни за ток е три пъти по-висока и за всеки мегаватт от а, ветропарк ни трябва един мегаватт от а, централа на въглища като резервен източник. Извинявайте, че съм толкова скептичен, но на... това започва да се превръща в скандал, мотивиран от политическия процес, който е, ние започнахме тук в Европа, без като искаме възобновя... енергия от възобновяеми източници, без да премислим достатъчно нещата. От другата страна на медала – вие проучихте ли дейно, дейността за насърчаване на а, развъдници за риба. В, има много интересни дейности. Създава се подземна част на платформи, а, така че а, да се размножават а, водорасли, които привличат малки риби и този район може да се превърне в развъдник. Ако това беше станало в Северно море при 30 години, щяхме да имаме много по-богато рибно стопанство, така че тази възможност не бива да се пропуска. Ако, тези, ако работата по тези платформи започва, което според мен не би било а, много положително, но това е лична гледна точка. Още няколко души искат да участват в дебата. Аз просто се възползвах от това, че съм председател. Госпожа Левен. Благодаря, господин председател. Тук седя. Благодаря на оратора за интересната презентация. Успокояващо е да чуем, че има планове в напреднал стадий за осигуряване на енергия до възобновяеми източници. Искам да разбера малко повече за оценките на въздействието. Би трябвало да сте запознат с въздействието на тези е, ветрени ферми върху запасите, биоразнообразието, птиците – риболовната дейност. Добре да разберем нещо за това. И един коментар към коментара на Струян. Разходите. Естествено, че първоначалните разходи, свързани с възобновяемата енергия, ще са много по-високи, отколкото тези, свързани с използването на енергия от изкопаеми горива, което между другото пак се финансира от данакоплатците, но трябва да мислим все пак за дългосрочната перспектива. Това са моите въпроси. Госпожа Родост. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Абрамович. Благодаря за този много интересен доклад. Слушайки колегата си току-що, се почувствах като в 80-те години. Аз съм от Шлезвик Холштайн. При нас има много ветропаркове и в връзка с дискусиите около тях се чуваха подобни неща. след това вече всички започнахме да се гордеем с тези наши ветропаркове, защото около 30% от нашата енергия се произвежда именно от тях. А и след станалото в Япония не виждам какъв по-убедителен аргумент за а, инвестиране в такива енергоисточници. Разбира се, че за целта ни трябва хармонизирано земеустройство и не само на сушата, но и в морето. Много добре знаете, че аз съм от онези, които искат такова планиране и без да се планира земеползването, знаете какъв хаос ще настъпи. Mein Interesse ist,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 einen ganz schrecklichen Tag habe und von einer Sitzung zur anderen. Много извинявайте, малко съм объркана днес. Наистина тичам от заседание в заседание, е, само дето нямам летни кънки, за да го правя по-бързо. Искам да попитам докъде се е стигнало с регионалното планиране в това отношение при вас, градоустройственото и регионалното планиране. Миналата седмица разговарях с представители на рибарство от Шлезвик Холштайн, които много се притесняват, че интересите им няма да бъдат отчетени. И за това Искам да кажа, че разчитам, че няма да повторите грешките от 80-те години, когато си спечелихме противници, а ще работите в тясно сътрудничество с браншовите организации. Има ли писмени, така, писмени проучвания за това, доколко тези ветропаркове ще се намесят в рибните запаси? Благодаря, госпожо Родост. Къките са отличен и екологичен начин за придвижване, така че се радвам, че ги използвате. Господин Адамович. Благодаря, господин председател. Преди да отговоря на конкретните въпроси. Искам да направя някои принципни бележки за европейската енергийна политика, европейската политика в областта на електроенергията и последствията от нея. Дами и господа, едно нещо е съвършенно ясно според мен. Когато се занимаваме с въпроса за европейското законодателство в областта на енергетиката и неговите последствия за производството на електроенергия, а, ние всъщност излизаме извън прерогативите на националните органи. А, казвам го не защото искам да дадем в ръцете на Европа повече компетентност, но просто поради а, необходимостта от сигурност на доставките, поради потребностите на пазара и конкурентната среда, наистина ни е необходимо трансгранично пренасяне на ток и то в много по-голяма степен, отколкото го има в момента. Впрочем, има си европейска директива по този въпрос, което си е европейски закон. Тя предвижда, че поради необходимостта от сигурни доставки, необходимостта от създаване на обща пазар на електроенергия, трябва да има минимален обмен на електроенергия между държавите членки през границите в размер на 10%. Тук в скоби казвам, заради Великобритания. Великобритания в бъдеще ще участва именно чрез далекопроводи в интегрирания европейски пазар на електроенергия. Това, което казвам е много важно, защото без такава интегрирана европейска мрежа, и с това ще стигна до отговора на въпросите ви, не може да се случи това, което, за което вие говорихте на базата на опита си от минала, миналата зима. Смятаме, че до 2300 година вятърната енергия само в Северно море ще може да развива до 350 гигавата. Но това ще е економически рентабилно, ако в периодите, когато няма вятър, нямаме резервна допълваща енергия, т.е. мощности, които могат да се включат от Норвегия веднага или а, акумулирана електроенергия, която веднага да се използва, за да може наистина да се осигури 24-часово електроснабдяване. Аз го споменах и в доклада. Казах, че е, за да можем да осигурим за тази северно, брежа в Северно море до 2340 година ще ни трябват около 40 000 километра нови далекопроводи. А, това е важен въпрос, защото трябва да се убеди населението да приеме построяването на такива далекопроводи на места, където не ги иска в момента, но все пак да не забравяме, че това ще бъде енергийна политика на 27 държави членки. Обща енергийна политика. И гръбнакът на тази а, енергийна политика ще бъдат инвестициите в перспективни мрежи. Перспективни мрежи с достатъчен капацитет. Сега, за въпроса свързан с националната компетентност, споменах член 194 от Лисабонския договор. Лисабонския договор предоставя на държавите членки да определят каква ще е структурата на енергийния им баланс що се отнася до производството на енергия. Така че всяка държава може сама да, разби... да определи от какво ще се състои а, общия енергиен баланс. Но същевременно държавите членки са задължени да се стремят към 20% чрез национални планове за действие и да уведомят комисията и парламента как смятат да постигнат целта за тези 20% альтернативни възобновяеми източници. От тук следва необходимостта в отделните държави да се работи по посока на разширяване на мрежите, включително и с ветроинсталации. Сега въпросът за това дали бли, трябва да бъдат близо или далеч от крайбрежието ветропарковете, това вече е въпрос, който решава всяка държава сама за себе си. Аз смятам, че това трябва да бъде точно така, защото ако Европа се месеше и в тези области на политиката, едва ли щяхме да можем да го обясним на населението си. Но по-конкретно за Великобритания трябва да кажа, че след решението на правителството в Лондон от миналата година в Северно море да се лицензират три района, в които могат да се строят офшорни инсталации. Те ще бъдат далече от брега, което се, разли... което се различава като решение от решенията взети за Шотландия и Англия на сушата. Въпросът за оценката на въздействието. Но, моля да ме извините, не дочух добре името на госпожата, която го зададе, но подобен въпрос зададе и госпожа Рудост. Уважаеми дами и господа, когато се строят такива ветроинсталации, не може да се вземе решение тук така. Трябва да се спазва европейското право в областта на околната среда. Значи тук въжат и директивата за хабитатите и местообитанията и за опазването на птиците. Така че, когато се иска разрешение за строеж на такива инсталации, пък и за полагане на кабелите, трябва да се спазва изключително стриктно европейско законодателство, т.е. за ветропарковете, например, инвеститорите разполагат с много кратък период през годината, в който могат да транспортират платформите във водата и да построят пилоните. Това е свързано с опазването на флората и фауната в морето. Според мен обаче това не изключва на базата на разрешителния режим в Европа да се събира допълнителен опит. Така че оценките на въздействието трябва да бъдат дългосрочни, дългосрочно да анализират как, да кажем, такава една инсталация се отразява на хвърлянето на хайвери, размножаването на рибите. Има аспекти, които все още не са напълно изяснени, но съответно са възложени такива научни изследвания. Още веднъж повтарям, имаме действащо европейско законодателство. То не спира на бреговете на Европа, прилага се и при инвестиции по вода. Тоест, казано на хубав български, инвестиции оншор и офшор беше поставен въпрос за пренос на енергия през границите. Казахте, че Шледвик Холштайн е много горд, че се произвежда 30% от енергията именно от вятър. От европейска гледна точка това звучи чудесно, но по-важно е колко ще бъдат общо в Европа процентите на възобновяемите източници, така че съм сигурен, че след 10 години техническият напредък ще е изпреварил това, което се прави в Шлезвик-Холштайн но пък това, което е направено сега там, има огромно значение за европейския пазар на електроенергия. Интересно е, впрочем, да се каже, че цените на електроенергия, произведена от вятър, се котират по борсите в Лайпциг, в Париж и така нататък. И трябва да отделим този факт от по-сложната тема, какви механизми за финансово насърчаване могат могат да се намерят за изграждането на такива паркове. Друга важна тема във връзка с инвестициите е да се прави разлика между инвестициите в самите ветропаркове. Тогава вече влиза в сила това, което вие казахте, господин председател, влиза в сила и необходимост Европейския съюз участва, да участва. Още миналата година със съгласието на Европейския парламент комисията прие програма в тази област. Това е едно, но от друга страна също е важен въпросът за инвестициите в мрежите. Очаквам от господин Етингер тази година предложения в тази област, защото трябва да привикнем към съвършено ново мислене, включително и на капиталовия пазар. Става дума за гигантски количества електроенергия, които могат да се добият по море но след това вече транспортирането им попада в обсега на други регулаторни мерки, включително и такива намесващи се в капиталовите пазари. Но в това отношение сме все още в началото на процеса. И господин председател, конкретно за Шотландия, а, няма да казвам нищо повече, просто ще направя една бележка. Аз като координатор естествено се интересувам от политическите а, тенденции. Бих могъл да се произнеса, но това не ми влиза в работата всъщност. Единственото, което мога да кажа е, че междувременно като координатор на Европейския съюз влязох в нещо като приятелски отношения с шотландското правителство. Три-четири разговора съм имал с министъра на економиката, с министъра на горите. И мен, ако питате така, дебата в шотландското правителство, който тече в момента, е много, много интересен. Особено относно връзката между офшорна енергетика и Шотландия и превръщането на тази енергетика в емблема на Шотландия, включително и чрез включване на университета в Абердин в действията. говори се и за изграждане на водно-електроцентрали на морския бряг и разширяване на мрежите чак до северните брегове, което пък осигурява потенциал, който надвишава потребностите на шотландския пазар и дискусията става много интересна. Не винаги съм на мнението на шотландските приятели, но духа, който цари там. Аз казах 4-5 пъти. Вече съм бил в Единбург, Глазгол, Абердин. Та, духът е изключително любопитен. Изключително любопитен е и дебатът с правителството в Лондон, но не ми е работа да коментирам това. Аз не съм политик, аз съм координатор. Благодаря. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Адамович, за е, този толкова солиден отговор. Искам да ви кажа, че всъщност основният шотландски дух за мен е уискито, а не фермите. Госпожа Родост. По повод на Шлезвик Холштайн, искам да кажа, аз изтъкнах това не защото исках да наблегна на регионалното начало, а да поутеша колегата координатор, защото имахме дебати противоречие с нашите консервативни колеги на времето, а сега и те харесват нашите ветропаркове. Това в кръга на шегата, а сега по-сериозно. Става въпрос за опазването на околната среда. Ами естествено, че ще се спазва законодателството в тази област. Тук спор няма. Но това, което очевидно не се приема като така естествено, което така долових и от думите на господин Стивенсън, е а, привличането на засегнатите страни към процесите. Ето, моите рибари, както аз ги наричам, в Шлезвик Холштен се оплакват, че никой не ги включва. Може някой да е говорил с тях, но докато тези хора живеят с чувството, че биват пренебрегвани, те ще имат и отрицателно отношение. Човек, който не участва, който се чувства пренебрегнат, винаги ще има отрицателно отношение. Затова апелирам към вас, поговорете с рибарите, те са ви необходими като партньори, а не като врагове. А, благодаря ви. Разбира се, че ще а, обсъдим тази възможност и ще видим под каква форма ще стане дебатът с засегнатите страни. Това всъщност е работата а, на регионалните и националните органи, издаващи разрешения, но прегръщам вашата бележка, защото знам колко е важно участието на тези хора. Знам колко е важно рибарството в района на Северно море. Господин председател, освен това споделям вашата страст към уискито Лагаволин. <laughs> Благодаря, господин Адамович. Напълно подкрепям казаното от госпожа Родост. Хората в моя избирателен район смятат, че също не се иска тяхното мнение. Много интересна, много полезна презентация. Дадохте и подробен отговор на всички въпроси. Много ви благодаря за това, че бяхте наш гост. Оценяваме високо вашето посещение. Сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Искам да кажа, че преди да приключим, трябва да оповестя датата на следващото заседание 24 май от 3 до 6.30 и 25 май от 9 до 12.30 и 3 до 6.30. 24-25 май. Ако няма нещо по точка разни, така приключваме заседанието на Комисията по рибно стопанство. Ако не се лъжи, повечето от координаторите са тук. Благодаря ви за това. Заседанието е при закрити врата. Моля всички останали представители на широката общественост да си тръгнат.